Благодаря ви много. Сега минаваме към приемането на протокола от заседанието на 8 октомври 2009 година. Става дума за протокола и са всички прияти документи на 8 декември. Те са на ваше разположение. Имате ли някакви забележки? Не виждам възражение, не виждам някой да иска да вземе думата, значи протоколът е прият. Сега искам да направя няколко съобщения. Господин Атанасиус Пафили